In s tem prehajamo k osnotku mnenja. Avtor Sarje Švolski. Kar veliko amadmajev je. To pomeni, da mora to biti pomembno mnenje. Torej, osnutek pomembnega mnenja. Gospod poročevalec, želite besedo? Just to say that I, I want to thank all those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 must be the anti-Gazprom amendment. Hmm? Konec glasovanja. 23 za, 20 proti sprejeto. Amandma 95. Ja. 94 ne glasujemo, ker je bil amandma 2 sprejet. Zato je 94 brezpredmeten.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 proti vzdržani sprejeto. 101 za. 100 preverimo. Preverjamo amandma 100. Večina? Velika večina. Die Abstimmung ist leider geschlossen. Žal je konec glasovanja in rezultat je tak, kot vidimo, torej sprejeta. 101 za, proti, zdržani, zavrjeno. 102 za, proti, zdržani, zavrjeno. Amadma 3 za, proti, zdržani, sprejeto. 103 za, proti, zdržani, zavrjeno. 104 za, proti, zavrjeno. Sprejeto. 105. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, sprejeto, se popravlja predsednik. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Kje smo torej ostali? 120. Za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. 121 za. Proti? Zdržani. Zavrnjeno. 122 za. Proti? Vzdržani. zavrano. 7 za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. 123 za. Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 124 za. Proti?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 vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto dvaintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto triintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto štiriintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto petintrideset za, proti,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 против. Сдържани е заверено. 29 за. Против. Сдържани е заверено. 28 за.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 НП, тук пише, тук на НП пише минус. 48, wer ist dafür? 48 за. Против. Проверка.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 против, въздържали се, приема се. 56 за, против. Социалистите, може ли да ми съдействат, да се разберете с хората от ТНП? Отхвърля се. Добре, искате проверка. Проверяваме електронно 56-то изменение.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 Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. С това стигаме до 89 изменения за. Против. Въздържали се. Приема се. 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно за. Против. Въздържали се. Приема се. 91 за, против. 91 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. С това стигаме до окончателното гласуване по цялото становище. Гласуваме електронно с карти. Моля, гласувайте. Е и край на гласуването. Die Abstimmung ist erfolgreich für den Berichterstatter ausgegangen. Успешен е изходът от гласуването за докладчика. Нямаше въздържали се. Шестима против, 41 за. Кукан. Сега минаваме към доклада Кукан. Всъщност става дума за становище. Докладчикът има ли да, иска ли да вземе думата? Не, така че гласуваме. Изменение 7 за против, въздържали се, приема се 27 за против, Минавам на английски, тъй като нямам превод. 7 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Отхвърля се 29 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 300 за против. Въздържали се. Приема се. 31 за против. Въздържали се. Приема се. 32 за Some of the amendments are by Mr. Някои от измененията са внесени от господин Кукън, други пише, че са внесени от докладчика. А, каква е разликата? Това са различните облици на неговата личност. Той така е решил. 32. 32 за против, въздържали се, приема се. 33-то за, против, въздържали се, приема се. 34-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то за, против, въздържали се, приема се. 36-то на Епитидеус. Добре, до 45 от гласуваме Гиан Блок. От 36 до 45 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се, 46 за, против,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 въздържали се, приема се. 14-то всъщност отпада. 15-то за, против, въздържали се, приема се. Петнайсто. Благодаря, господин Преда. За против, въздържали се, приема се. 13 за, 17. А какво казах? Казах, казал съм 13. Е, почти същото. Pretty 17. 17. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 18. Две части. Първа част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 Closed. Край на гласуването. 16 на 30. Отхвърля се. 22 за, против, въздържали се. Струва ми се, че е отхвърлено. 23 за, против. Току-що гласувахме 22 изменение. Добре, нека, нека да провериме 22-ро изменение. За да можете да разберете за какво става дума. Край на гласуването. 24 за, 22 ма против. Приема се. 23 за, против, въздържали се. Приема се. 24 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 6 за, против, въздържали се. Приема се. 25 за, против, въздържали се. Приема се. 26 отпада. И сега електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Окончателният резултат 39 за, 7 против, няма въздържали се и поздравявам докладчик. А сега преминаваме към следващата точка, размяна на мнение с комисар Хан. Ще говориме за проблеми от неговият ресурс. Източното партньорство. Няма да ви изчитам коментарите, които секретарята ми е подготвил, но тъй като скоро ще вечераме, давам думата на господин Хан. Благодаря, господин председател. Няма да навлизам в подробности в, за всички държави членове на партньорството, но първо искам да кажа няколко думи за Турция. Миналата седмица посетихме Турция с госпожа Могерини и след един така период на противопоставени и изострени отношения между Европейския съюз и Турция, минахме към един а, диалог в а, конструктивен дух. Положението продължава да не е много ясно в Турция. Всички бяхме много разтърсени от случилото се там колегите и приятелите ни, които живеят в тази страна, бяха така много а, разтърсени също. Ние всички а, бяхме огорчени и, и разтревожени от това, че бе нанесен удар по демокрацията. А, и привлекахме внимание обаче върху факта, че след неуспелия преврат бяха предприяти преследвания срещу а, извършилите преврата или тези, които, за които има съмнение, че са участвали в преврата, ние твърдиме, а, е, че трябва да се прилагат а, е, нормите и критериите, характерни за правовата държава и това още от първият ден след неуспелият е, преврат. Това е валидно и до ден днешен. Разговаряхме с високопоставени лица и министри, които ни увериха, че всички норми ще бъдат а, спазени. А, продължаваме а, и а, много от тесен, тесен диалог и задълбочен диалог с нашите съседи, с съвета на Европа. Съвета на Европа следи много отблизо случващото се в страната и наблюдава наистина отблизо а, събитията там. За съжаление обаче Турция все още е, не е откликнала съвсем положително, така че ще трябва да следим отблизо случващото се в следващите седмици и месеци. Всичко това е, е ще бъде записано в е, доклада по напредъка, който ще бъде представен на Европейският парламент през ноември. Отвъд това Продължава сътрудничеството в много области и по-специално споразумението за бежанците продължава да е в сила. Въпреки случилото се на 15 и 16 юли, споразумението се прилага броя на преминаващите през Турция спадна значително от 8 април на сам става дума за преминаващите през Турция, за навлизане в Европейския съюз и а, по и в, а, по-специално в а, Гърция. Същевременно мобилизираме средства за подпомагаме на, подпомагане на Турция за справяне с а, положението. 3 е, милиарда ще бъдат а, е, на разположение, ако а, е, тази сума се окаже необходима за решаване на проблемите. Турците, турската страна така се оплака от това, че мобилизирането на кредитите закъснява, но същевременно ние е, работим в тясно сътрудничество с международни организации, с ООН, с УНИЦЕФ. Е, целта на финансовата помощ е, е средства е, осигуряване на продоволствие за бежанските лагерите, да се осигурят условия за посещение на училище на децата от бежанските лагери. Става дума за над 900 хиляди деца, които са на възраст да посещават училище. Става дума също така за осигуряване на медицинска помощ и за обучение на а, възрастни, а, тъй като някои от тях ще могат да останат да работят. Необходимо е също така да се осигурят езикови курсове за а, лица за лицата в бежанските лагери и също така е, възнамеряваме да осигуриме и микрокредити, които да бъдат е, а, на разположение на желаещите да предприемат е, някаква предприемаческа дейност в а, в някои села, Микелес примерно, а населението се отвои от а, след нахлуването на а, бежанските потоци, така че е необходимо да се а, подсигури допълнителна инфраструктура. Така че за, за тези средства са предназначени за тези дейности, но разбира се, трябва да сме сигурни, че е, средствата са необходими. От 3 е, милиарда, 2 милиарда и 200 милиона вече е, са били насочени към отделни програми и проекти. Междувременно 700 е, милиона са насочени към сключване на договори в различни области и 80 милиона от тях са вече освоени. Колкото до втория проблем и свързан с либерализиране на визовия режим. Има е, критерии, които трябва да бъдат е, спазени. Тези критерии в момента се транспонират, но е необходимо да се въведат промени в законите за антитероризма. Факт е, че предвид случилото се в страната и че в момента в Турция има изваредно положение – Факт е, че не, не можем да настояваме за изпълнение на задължението в много кратки срокове, но същевременно е необходимо този критерий да бъде изпълнен, за да може комисията да излезе с положителна оценка. Разбрахме, бяхме, получихме уверение, че това би могло да стане е, през е, ноември или декември. 72 е, са критериите, които трябва да бъдат приложени и това е едно необходимо условие за развитие на положението. Колкото до Митническия съюз, комисията ще излезе с а, преглед а, до преразглеждане на положението до края на годината и ще поискаме мандат за допълнително договаряне, но а, правовата държава и върховенството на закона са ценности, които не могат да бъдат потъпквани е, и преврата не трябва да бъде претекст за неизпълнение на някои критерии. Били са задърж... задържани журналисти. М- и е, парламента и общественото мнение са загрижени за начина по който се зачитат или не зачитат човешките права. Също време научитаме участието на Турция в а, сирийският а, конфликт, но Същевременно считаме, че само политическо решение може да доведе до конкретни резултати. Военната намеса е временно решение, но не е решение на проблема. Аз лично съм оптимист и смятам, че скоро ще има условия за прекратяване на огъня, колкото до ист, е, източното партньорство. Обсъдихме проблемите с е, бъдещото естонско председателство. През 2017 е, година по време на естонското председателство ще е, се организира среща на високо равнище с източните партньори. Е, редно е Естония да организира подобна среща на високо равнище. Все още няма решение за мястото на провеждане, дали срещата ще бъде в Естония или в Брюксел, но факт е, едно е сигурно, че подобно заседание ще се състои. Става дума за среща на високо равнище. В Братислава ще, бъдат взети, ще бъде взето окончателното решение. Подобни. Подобни срещи се провеждат на всеки две години и е, е редно на подобни срещи на високо равнище да се направят да се правят точни и подробни равносметки на случилото се в, проз, в продължение на двете години. не можем е, на всеки две години да, взем, да вземаме кардинални решения от порядъка на либерализиране на визов режим или нещо друго, но а, в момента е, предвиждаме едно по-тясно сътрудничество с страните партньорки и смятам, че трябва да наблегнем на тези четири рубрики, кои, по които се договорихме в Рига, мобилност, е, е, укрепване на институциите, Мобилност това означава и повече контакти между отделните лица е, взаим, взаимосвързване между източните страни и Европейския съюз. Проведе се мини... среща на министрите на транспорта, на които бяха поканени пред министрите на транспорта на страните от източното партньорство, за да се види доколко а, може да се отворят пътните и железопътните връзки към тези страни. Това е голяма крачка напред. Предвиждаме също така разширяване на възможностите за представители за млади хора от тези страни да участват по-активно в Erasmus+ Еразъм Плюс, по-широко участие в Европа 2020, свързване на Европа, програмата Косме. Целта е все повече и повече представители на тези страни да участват в а, програмите, т.е. това са така, така наречените меки мерки за а, развиване економиката на тези страни и осигуряване на а, сближаването с Европейския съюз. Няма да навлизам в подробности, но мога да кажа следното. Имаме отлични отношения с Тунис. В най-скоро време ще излежеме с съобщение за Тунис, който в края на седмицата. Става дума за отвояване на финансовите средства, предназначени за... Това са средства предназначени за развитието на Тунис. Тази страна също трябва да даде своя принос към процеса. Много се радвам, че през пролета и в началото на лятото правителството успя да стигне до положителни заключения. В този смисъл има мнозинство в парламента, подкрепа от страна на новото правителство и сега трябва да се концентрират тунизийците върху политическите реформи. В Либия, разбира се, не сме стигнали до там, до където бихме желали, но има известни тенденции към по-голяма стабилност. През октомври ще посетя и Египет. Там ще говорим за приоритетите на партньорството. Предвидени са и разговори с Йордания и Ливан за споразуменията за контакти. резултатите ще станат известни не след дълго. Тези две различни споразумения ще помогнат на двете държави да се справят с бежанските потоци в региона. Провеждаме преговори и с Палестина за използване на средства и ресурси от различни източници за проекти на територията там. Например, работим в Газа. Притеснява ни бъдещето на ивицата Газа, светлината на снабдяването с вода там. След 2020 година там може да се стигне до голяма криза поради недостиг на вода. Внимателно следим ставащото в Западните Балкани. Бих желал да отправя специална благодарност към някои страни за голямата воля, която проявяват, е, помагайки ни в отделни области в Албания е истинско чудо, че има една всеобхватна реформа на съдебната система и няма да бъде необходимо да е, се пише нищо ново. Сега само това, което е написано, трябва да бъде приложено на практика. Надявам се, това ще бъде стимул албанците да постигнат по-нататъчен напредък. Също така в Македония бе чудо, че без много шум, но чрез совалки между политическите партии бе постигнато споразумение за избори през декември. Но реформите трябва да бъдат осъществени. Не може да се използват изборите като символ на края на процеса на реформи. Реформите трябва да продължат. Що се отнася до Косово, дискусии водим и там. Разбира се, свидетели сме на някои примери на напредък, но Например, в Сърбия диалогът трябва малко да бъде разширен и интензифициран. Необходимо е да се покаже реално това, което се прави. Косово е, е избрало нов президент. Това е източник на стабилност. В Босна и Херцеговина има примери на напредък, които сме длъжни да отчетем. Надявам се, че вече е постигната известна инерция, започнало е движение напред. И също така очакваме извънредно нестабилната атмосфера, която продължава да преобладава в региона, ще бъде стабилизирана. Благодаря на господин Пленкович. Много се радвам, че го виждам отново. Може би обаче той не след дълго ще ни остави, за да заеме длъжността си в правителството. Процесите бележат положителен напредък. Нужни са ни гаранции, че страните чувстват ставащото в региона като свое собствено развитие, поради което участват в това развитие и допринасят за него. Миналата неделя имаше избори. В някои области, от гледна точка на демокрацията, имаше известни недостатъци, но е постигнат голям прогрес. След 20 години за първ път има две основни политически сили, които са в опозиция една на друга и са представени сега в парламента. В Грузия има сравнително спокойна атмосфера за предстоящите избори. Смятам, че те ще протекат и се надявам да протекат добре. Малко сме обезпокоени за това, което става там и какво може да се очаква, но все пак храним надежди. Председателят, благодаря господин комисар. Има въпроси. Мисля, ще изгубим много добър заместник-председател на комисията, но това обявление ще го направя на следващо заседание на нашата комисия. Трябва да мине известно време. Първата голяма тема, която се очерта, е свързана с Египет, Либия и бежанците. Вие е, казахте, че от през Либия мина, са минали около 100 000 души към Италия, какви са възможностите да не се допуска качването на хората на тези смъртоносни плавателни съдове, които ги превеждат през басейна на Средиземноморието. Споменахте и Египет. Малките пристанища в източната част на Египет също се използват много интензивно за прекарване на мигранти. Господин Бреда има думата. Благодаря. Благодаря за измередно богатото ви от към факти изложение, господин комисар. Имам някои кратки бележки. Във връзка с Турция, е, знаем всички, че имаше опит за преврат. Това, което става след опита, обаче е много безпокоително. И то датира от преди опита за преврат, дефиницията за тероризъм, защото големия блокаж се дължи на дефиницията на тероризма, която дава Анкара. Това са на практика враговете на Ердоган. Те са терористи. За мен това е много голям проблем е, и той е източник на огромна криза в политическия ни диалог. Трябва да го признаем. време, но ако не облегчим визовия режим, е, можем да забравим за споразумението, което постигнахме по отношение на мигрантите за Белорусия. Радвам се, че почти половината кандидати са от опозицията но начина по който бе извършен изборът ни припомня последните години на тоталитаризма, когато имаше една единствена партия. Съвсем набързо, да. Е, обръщам внимание на един момент. Е, преди три дни е, президента на Приднестровието, самообявилата се Приднестровска република, поиска присъединяване към Русия. Трябва да държим под око тази новина. Също така искам да благодаря много за това, което правите по отношение на Босна и референдума. Колегата Валпири. Uh, благодаря, господин комисар. Мисля, че вие и Федерика Могерини, много добре направихте, че отидохте в Анкара. Необходимо е да продължаваме диалога на високо политическо ниво, тъй като не винаги сме съгласни за всичко. Помежду си утре ни очаква по-подробно дискутиране на въпроса и пленарно заседание. Няколко въпроса за Турция. Кога планирате да пуснете доклада за визите? Казахте, че ще има такъв доклад. Има ли конкретни споразумения, постигнати за ролята на съвета на Европа и начина по който той може да ни подпомага в наблюдението. Когато бяхте там, сте видели арестуването на 14 000 учители заради твърдения за връзка с ПКК. А пък в е, източната и югоизточната част на страната са изчезнали 28 кметове. Оставаме с впечатление, че е, сега е, извънредното положение се използва за предприемане на мерки и срещу хора, които не са участвали в пуча. Последният ми въпрос е за спогодбата между Европейския съюз и Турция. Едно от е, нашите обещания като Европейски съюз извън главите по преговорите беше презаселване на сирийци от Турция в Европа, в Европейския съюз. През последните 6 месеца сме успели в Европа да настаним само 1000 души. Ще се доближим ли до договорените цифри през едните седмици? Благодаря ви. <laughs> You might guess. Mr. Commissioner, <clears throat> Господин комисар, благодаря ви за уводните ви думи. Партньорството с страните на изток като платформа за сътрудничество е, е довела до преобразяване на много страни. По-бързо е преобразуването, по-обхватно е, но разбира се, трябва да се стремим и към по-добро качество и в крайна сметка до постигане на резултатите, които очакваме. Във всички случаи тези страни дълго време са в твърде сложно положение, за това трябва да проявяваме търпение. Какво обаче ще се прави с онези страни, които не напредват така, както очаквахме. Две в южната част на Кавказ, една в Европа. Току-що е имало избори там и според предварителните оценки на ОСЕ, тези избори не са проведени по стандартите на организацията. Имаме Вдигнахме санкциите срещу Беларус, обаче без резултат и последиците са малко по-различни, отколкото ги мислихме. Какво възнамерявате да предприемете по отношение на тези страни, които не отговарят на изискванията дори на програмата за партньорство с страните на изток? Трябва да бъдем много сурови когато сме се споразумели взаимно за някои неща, те са в крайна сметка в полза на съответните държави. Така както и да е, въпросът ми е какво ще правим с тези, които изостават. Следващият оратор, госпожа Луначек. Благодаря, господин на комисара. Също имам някои въпроси във връзка с партньорството с страните на изток. Мисля, че най-острият въпрос сега е, е визовата либерализация с Грузия и Украина. Мисля, че вие много добре е, е, знаете и ние сме информирани, че парламентарният процес е, протича добре. Наближаваме фазата на обсъждане в пленарно заседание, но какво ще ми кажете за работата в съвета, за резервите, които са внесли отделни държави и членки? Има ли об основателност, е, реална основа този процес на внасене на резерви или се дължи само на страхове? Какво виждате, какво мислите вие, какво смятате, че ще е, стане? Какво бихте предложили? По отношение на Беларус, мисля, че е малко преждевременно да се твърди, че чашата е пълна наполовина. Обаче фактът, че са избрани членове на опозицията в парламента е добра, макар и малка, положителна стъпка. Трябва да бъде окоръжена Беларус да продължава реформите. Във всички случаи трябва да се направи и оценка след и на фона на изискванията на ОССЕ. По отношение на Азербайджан, вие знаете, че след много дълго прекъсване, наша парламентарна делегация следващата седмица ще посети тази страна. Аз ще бъда член на делегацията. Знаем, че на 25 или 26 този месец ще има конституционен референдум. Известно ли ви е какво е заявила Венецианската комисия по отношение на този референдум? Е, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте да се срещнете с нас днес и да изслушате въпросите ни в сферата на външната политика. Ако ми позволите, ще се спра на темата Турция. Ако някой е имал възможност да следи нашите заседания постоянно, ще видите, че постоянно се занимаваме с тази тема. Турция никога не е била истински демократична страна. И опитът за преврат има послужи като претекст да започне преследване на всички несъгласни с политиката на правителството. Същевременно напредък се регистрира. Значи имаме възможност да, накараме Турция да започне да изпълнява ангажиментите си е, към Европейския съюз. На какво сме свидетели обаче? Турция обещава, че ще спазва правата на човека, че ще има прозрачност, че ще изпълнява изискванията на Европейския съюз. Обещанията са нещо хубаво, но това са, означава голямо чакане, както би казал Чарлз Дикенс. Ако продължаваме по този политически път, страхувам се, никога няма да стигнем до реално споразумение с Турция. Или Турция ще направи нещо, или няма да прави нищо. Няма да се спирам пространно на тази тема, но вие твърдите, че има напредък, че е положително това, че Турция е се е намесила в Сирия. Ами, Турция продължава да връща мигранти към гръцките острови, а в Сирия прави това, което прави от 40 години в Кипър. Бихте ли ми разяснили позицията си? Как една военна инвазия в съседна страна може да се определя като нещо положително. Аз очаквах да намерим политическо решение, а вместо това сте стигна до военно нахлуване. Благодаря. Thank you very much. Um, uh, would... Благодаря ви. Искам най-напред да се спра на резултатите от изборите в Беларус. Познавам страната, била съм там четири пъти. Постоянно поддържам контакт с опозиционните и демократичните организации там. Мисля, че двама членове на опозицията, избрани в парламента, е прекалено малка крачка напред. Мислейки за всичко, което е направил Европейския съюз и всички послания, които е изпратил в тази посока, Бих казала, това постижение не е достатъчно. Как ще продължаваме по-нататък в диалога си с Беларус? Диалог е силна дума, но как ще продължим със съдействието си за демократичното общество в Беларус? Мисля, че е добре да се проведе среща на страните, които участват в партньорството на изток от нас. Наречете го среща на върха или както и да е, защото а, сега а, този, това партньорство отстъпи на заден план заради а, мигра... миграционната криза. Само, че през 2017 година смятам от такава среща на върха непременно ще се нуждаем. Следващият колега, благодаря. Господин комисар, вие говорите за една територия по-голяма от самата Европа. И през цялото време имаме един проблем. Като че ли не ни достигат по брой анализите за това какво става в всички тези територии извън Европа. Имам усещането, че политическите ни решения са резултат на импровизация – и някак си е, вземаме ги адхок. Липсва ни фундаментален подход към страните на изток от нас, с които поддържаме партньорство. Като че ли сме изгубили фокуса. Трябва да се съсредоточим върху фундамента на демокрацията, на демократичните институции. Също така, мисля, че и в тази посока не ни достига анализ. Ако искаме да играем важна роля в тази сфера, трябват ни много добри анализи за това какво се очаква да стане в страните, с които поддържаме това партньорство. И имам конкретен въпрос. Вие сте един от малкото политици, които са били в Турция след преврата. Нашия председател също бе а, там, но контактите не са достатъчно. Не става ясно какво точно се е случило в Турция. Какво представлява явлението Гюлен? Какво означава то за нас? особено с оглед на факта, че Ердоган наляво и надясно гони гюленистите. Във всички наши страни са плъзнали агенти, които търсят гюленисти и упражняват натиск върху правителствата ни за тяхното предаване. Мисля, че трябва да се постараем повече, за да вникнем в ставащото в Турция. И също така трябва да положим повече усилия, за да знаем какво реално очаква Турция от Европейския съюз. Вие сте много щедър към мен, давайки ми толкова време за изказване този път. Благодаря ви. I don't hear what you say, Chair. Um, ich uh, wollte, Herr Kommissar... ist, искам да, да се върна към комисаря във връзка с това, което казахте в началото на словото си за, за, за а, Турция. И това, че всички осъждат опита за преврат. Не бива обаче да си изварим очите за това, че солидарността на всички срещу а, опита за преврат а, не беше идеална британския външен министр изрази своята солидарност, но като цяло усещането в времето, което последва непосредствено опита за преврат, е, сочеше именно към обратното, липсата на солидарност по-скоро. И мисля, че трябва да се следи внимателно положението а, там. А, споменахте опозицията. която не е била поканена от правителството да участва в редица дейности. Също споменахте разширяване на трансевропейските мрежи, така че да покрият и източните ни партньори става въпрос за законодателство, става ли въпрос за законодателството, например, за а, нормите, правилата за а, обществени поръчки, така ще да се прилагат и в този по-широк регион. Следващия оратор. Господин комисар, миналата седмица бяхте в а, а, Сърбия и две неща искам аз да ви попитам в тази връзка. Министър-председателя каза ли нещо за манифеста на правителството, правителствената програма за едната година, най-вече е по отношение на глави 22 и 23. Те са от особен интерес за нас. После, що се отнася до сърбо-хрватските отношения, как ви изглеждат те след изборите на 11 септември? Радвам се, че нямаше негативни реакции от двете страни. Смятате ли, че това отношение ще се запази, ще, ще бъде трайно? Следващия оратор. Аз имам въпрос за, за Турция и няколко въпроса, свързани с балканските държави. какво става в съвета, какво ще става с Турция, водят се разгорещени дебати. Могат ли да се прекратят отношенията? Какви са е, възможностите, теоретичните възможности? Какво смятате, че ще стане и трябва да стане до следващата среща на върха? няма смисъл в това да спрем да, да, да, да преговаряме изцяло, но, но като си имам предвид положението, в момента а, не може ли да се продължи по някои други грави? Сега по отношение на Народната демократична партия и хората, които са отстранени от длъжностите им. Какво смятате за тяхната позиция по отношение на, на, на, на, на, на правителството. А, сега, енергийни проекти, а, в които участва и, и Албания. Как смятате, че ще се, ще, ще се възлагат а, договори? Могат ли те да са в разрез с европейската практика? Босна, Република Сръбска на 20 септември възнамерява да проведе референдум. Искам да ви попитам а, вашите очаквания какви са за това да се, да се създаде е, е, национален празник, е, ден на страната. Какво смятате по отношение на, на задълбочаващите се националистични настроения в страната? Благодаря, господин комисар. Всички сме разтревожени от е, двустранните отношения между Харватия и Сърбия, които не са особено, особено градивни, особено позитивни и особено мирни дори. И това е меко казано. Напълно съм съгласен, че най-добрата реакция страна с Търция би била да не показва никаква реакция. Но това не е лесно постижимо. Дали може да очакваме положително развитие след изборите? Аз не съм, не съм особено положително настроен. Какво смятате вие? Благодаря, господин председателю. Моят въпрос е съвсем кратък. В Египет положението с правата на човека е катастрофално към момента. Шест екзекуции за престъпления, които не могло да бъдат извършени от, от обвинените. Защото не са били на място. И изтезанията в затворите. Та въпросът ми е дали положението продължава да бъде се същото. Нямам наскорошна информация. Второ, как реагира комисията на това? Благодаря. Пак за Турция. Трябва да си дадем сметка за мащабите на нещата. И степента, до която дейностите на Гюлен са били подривни за държавата. Пример за това е образованието, образователната система. Очевидно, страната се е, размина съвсем на косъм с един успешен преврат. Все още обаче положението е силно нажежено емоционално. Защото на хората съвсем на коса им се размина най-лошото. много човешки животи бяха застрашени и всички ще се съгласите, е, че е много трудно да се прецени е, каква реакция би била уместна. По отношение на този опит за преврат. И доколко едно извънредно положение може да се използва като, като прикритие за други дей, дейности. доклада за либерализирането на визовия режим не е обвързан с дата. Нещата зависят от това, кога Турция ще покаже е, резултати. Юнкер и Туск е, това го казаха. На, на срещата на Г20 и Турция трябва да е, е тази, в чиято, чието ръце е решението. Съвета на Европа също може, може да бъде полезен в разглеждането на този въпрос. Но а, трябва да е ясно, че този въпрос не е делегиран от страна на Комисията на, на, на, на Съвета на Европа. Това би било неуместно. Но в много области, разбира се, хората разчитат на експертния капацитет на съвета на Европа. По отношение на политическата оценка, нещата са в наши ръце и трябва да си поемем отговорността за това. По време на посещения аз винаги се срещам с представители на гражданското общество. Дори нямах цял ден при последното ми посещение на разположение, но се срещнах с представители на, на, на повечето партии в Турция и в това число и АКП дори. Но много внимателно подходихме, така че да не, да не излязат нещата извън контрол. Мисля, че ясно показахме на турските партньори, че че би било удачно да, да, да, да се укрепи Народната демократична партия за целите на, на, на политическите решения, за да са по, по-здрави. партията ясно, я, ясно се изказа за е позиция срещу, а, срещу а, насилието. Излязоха с а, становище а, Народната демократична партия по отношение на, на насилието срещу цивилни лица. Ние не мислим, че обаче към насилието може да се подхожда по, по диференциран начин. Насилието си е насилене. За мен Народната демократична партия продължава да бъде най- най-вероятният гарант за политическо решение, но, но ние трябва да сме с ясна позиция. По отношение на визовия въпрос, взели сме решение, дали сме одобрението си по отношение на Украина, на, на, на Грузия, да е също в, в бъдеще и Косово. Ще бъде, ще бъде част от този процес. Трябва обаче да, да разработим точна методика с, с, с желони, с цели, които да се постигат поетапно. Това е, става съвместно с съвета, разбира се. И е, трябва да се придържаме към постигането на целите, на, на тези цели за, за, за напредък. От това зависи и доверието в нас. Европейския съюз разполага най-вече с така наречените меки инструменти или оръжия, едно от които, едно от основните е, такива е, е доверието. Иначе трябва да, да, да спазваме собствените си правила. Ако, ако заедно създадем правилата, тогава може да, да, да приемем, че те ще се спазват, ако те са прияти и от нашите партньори. По въпроса за, за продължаването на предпазната клауза, Разбирам, че по същество няма разнодой в мненията, но има между ведомствени дебати между съвета и парламента по отношение на това дали да бъде акт за изпълнение или делегиран акт. И аз ви призовавам този въпрос максимално скоро да бъде решен. Така че засегнатите страни да могат да се радват на либерализиран визов режим. Тоест няма някакви спорове по същество. Има известни има известно междуинституционално неразбирателство. Аз не съм доволен, не съм изцяло доволен от положението. Мисля, че е време Беларус да, да предприеме определени стъпки. Ние сме показали добра воля. Възможността да се включи Европейската инвестиционна банка би имало своите последици. Понякога ни казва, че изглежда все едно импровизираме. Понякога наистина е така стоят нещата. Понякога трябва да се импровизира по отношение на, на, на положения, които не могат да се предвидят. Опитваме се да постигнем стабилност в региона си. при прилагането на, на мерките и стратегиите трябва понякога да сме малко по-отстъпчиви, гъвкави, да импровизираме, но в крайна сметка а, целта винаги е стабилност. Стабилност може да се постигне единствено чрез а, насърчаване на економическото развитие. А това е нещо, което спомага и за върховенството на закона в тия страни. Не винаги е лесно да подкрепяме гражданското общество обаче в тия страни. Понякога има проблеми с а, чуждестранните институции, които предоставят финансова помощ. Понякога това е много трудно изобщо. И това е въпрос, който аз нееднократно съм, съм повдигал в преговорите. Имаше въпрос такъв и в преговорите с Египет. Вие зададохте също един такъв въпрос. Не мога да ви дам подробности, сега, но в преговорите, в хода на преговорите, въпросът за върховенството на закона и правата на човека винаги е бил от голямо значение. И винаги е присъствал този въпрос. по отношение на Западните Балкани. Сърбия предстоят избори. И чуваме, чуваме, че потенциалните кандидати не са не е вероятно да, да, да, да заложат на, на помирението. На реакцията, която до сега видяхме от Сърбия, не, не е най-благоприятната според нас. Нещата са сложни, но се надяваме изборите да, да не породят отрицателни реакции. Отново. Важно е да направим всичко възможно. Имаме среща на държавните глави а, от Западните Балкани, която предстои. Много е важно да намерим подход към този а, въпрос, нарастващия популизъм и национализъм в региона. Това са въпроси, които трябва да се разгледат на най-високо равнище. Там трябва да се е, намери решение на тях. Трябва обстойно да разгледаме възможностите за действие от наша страна, с какво, с какво разполагаме като действие. Сега после за Босна. Съвсем накратко. С Вучич доста съм разговарял тук. Ако ще видите, надявам се да, да, да стигнем до решение. Очакваме решение на Конституционния съд, което не е. да, да, да промени решението, но да да се произнесе по отношение на, на, на референдума. Тоест, надявам се в тия рамки да, да се развият нещата. Госпожа Луначек зададе въпрос за, за Албания. Не мога да дам а, конкретен отговор по този въпрос. Имаме общ генерален план за региона, който следваме, потреблението на, на, енер... на енергия, енергията от вецове, това е недостатъчно оползотворяван за сега източник на електроенергия. Господин Пивалц, в едно свое становище, в едно свое, едно свое слово говори за независ... енергийната независимост на, на, на, на Балканите. Има много ясно изразен политически момент а, в този въпрос. Трябва да следим положението. Много са, няколко са възможностите за, за, за преговори по-нататък, но, но, но това, което мога да кажа до тук това мисля, че е всичко. А не забравих да отговоря на въпроса за Либия. Там положението е такова, дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Броя на беженците през Средиземно море не се увеличава, не е нараснал, но не е намалял в сравнение с минала година, с миналата година. След Очаквахме, е, след като се пресекат пътищата, маршрутите през Западните Балкани, да се нарасне трафика, да нараснат потоците през Средиземно море. Не, това не стана. Обаче. Не такова развитие е, се получи. Това, което обаче липсва в Либия е, е надежден партньор, с който да, да водим преговори по въпроса за бежанците. Има средства, но иллюзорно би било да се или, не, или нереалистично поне би било да се е, очаква че ще е лесно решението на този проблем. Трябват ни партньори. Трябва да стигнем до първоисточника, до корените на, на, на, на този проблем, за да, ги, за да го решим. Трябва ни един вид вариант на плана Юнкер, който да приложим в международен план за Африка, например, така че да насърчим една по-устойчива економика, която, която да даде възможност за, решава, за, за облегчаване на миграционния натиск. Мисля, че това е единствения път напред. Не можем просто да хвърляме пари и да се надяваме, че с това ще потулим, че ще е, разрешим проблема. Ако не, не предприемем действия, потоците няма да се променят, няма да спаднат. Знаем какви са демографските процеси в Африка, но това е пътя, по който трябва да вървим. Преди всичко обаче ни, ни трябва политическа стабилност в Северна Африка и това е нещо, за което ние самите трябва да положим усилия. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви. така размишля, размишленията по начина, по който може да се избегне референдума в Република Сръбска. Благодаря ви за този задълбочен анализ. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте. Бих искал да ви припомня, че следващото ни заседание е в четвъртък сутринта в 8 са. Да, господин Галаш, така е. Тъжно, но така. Но за мен ще бъде удоволствие да се срещнем отново. Може и да закусим заедно. Спомням си, че едно време имаше председател на комисията по селско стопанство, господин Лагарса. Беше висок 1,55 м и сервираше закуски с бифтеци, бладимери и така нататък. Впоследствие обаче подобни закуски бяха забранени, но мога да ви уверя, че бяха много приятни. Благодаря ви.